Good afternoon, dear colleagues. Добър ден, колеги. Добре дошли на срещата с председателя на ЕЦБ Марио Драги. Преди да започнем разговора с него, нека да приемем дневния ред. Благодаря съвсем накратко за междуинституционните преговори, свързани с пакета за банките, за регламента за преструктуриране. Втория трилог се проведе в края на септември. Е, говорихме за мориториума и за задълженията за оповестяване във връзка с минималните изисквания за собствените средства и пасивите. Комисията Комисията ще изготви документ за бъдеща дискусия. Съветът и комисията се договориха да обмислят възможни решения на проблема, повдигнато от парламента във връзка с новото предложение за член 32а. Техническата работа беше одобрена за е, капиталовите изисквания. Трети триалог, 12 септември, говорихме за макропруденциалната рамка, за втори стълб и други теми. Преговорите ще продължат на 27 септември 2018 година. И така, нека сега да приветствам Марио Драги за третия паричен диалог за 2018 година. Както добре знаете, този диалог се провежда след последната среща на управителния съвет, на която се потвърди позицията от юни на ЕЦБ за насоките, за ам, лихвите и за постепенното излизане от програмата за закупуване на активи, както и за начина по който инвестиционната политика следва да осигури добри нива на на средства. И сега ще говорим е, за ликвидността, ще говорим и за комуникационната стратегия на Централната банка и начина по който тя се приема от пазарите. Като цяло е важно да има оценка на, да се обсъди оценката на риска при дейностите по кредитиране от страна на банката. Отрицателни развития по темата няма нещо, което дава възможност да се даде положителна оценка на паричната политика на ЕЦБ. Благодаря ви много, господин Драги. Очакваме следващите решения. Заповядайте. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, уважаеми госпожи и господа. За мен е удоволствие да съм отново тук в Европейския парламент във вашата комисия. Преди 10 години еврозоната влезе в една тежка рецесия. Кризата изложи на по-къс структурни слабости и ние трябваше да се вземем с тях. Работата не е приключила, но в момента вече женем плодовете на нашите усилия. Растежа е с положителен знак повече от 5 години, а нивата на безработица са най-низки, считано от ноември 2008 година насам. Днес ще говоря за настоящата економическа среда и ролята на паричната политика на ЕЦБ. По искане на вашата комисия ще обсъдя и комуникацията от страна на Централната банка, която, знаете, днес е неразделна част от паричната политика. От последното ми посещение през юли Информацията, която придобихме, като цяло потвърждава разширяването на економиката в еврозоната. Тя нарасна с 0,4% в второто три месече на 2018 година. Въпреки известно забавене след стабилния растеж през 2017 година, економиката продължава да показва високо ниво на възможност да се използва капацитета, а пък на трудовите пазари има застой, като има и знаци за недостиг на работна ръка в някои държави и сектори. Това се отрази на нивото на безработица в еврозоната, което през юли беше 8,2%. Знаете, че най-низките нива бяха преди 5 години сега, най-високите нива бяха преди 5 години, а сега заетостта се е увеличила с около 9,2 милиона. Що се отнася до условията на трудовите пазари, които се подобряват и цялостното състояние на економиката. Тук трябва да споменем съответно и че във връзка с тях доходите на домакинствата нарастват и са на най-високи нива за последните 10 години. Съответно, нараства потреблението. Очакваме то да нарасне с 1,5% до 2018 година. Тези фактори, наред с бизнес средата, водят до едни нови условия, не на последно място подкрепени от солидно търсене и от готовност за финансиране. И така, Що се отнася до нашата прогноза за развитието на економиката на еврозоната, годишния растеж, средния растеж, е, вероятно ще бъде 2% през 2018 година, 1,8% през 2019 година, 1,7% през 2020 година, като има леко намаление за 2018 и 2019, тъй като световната търговия отслабва. Рисковете свързани с еврозоната, като цяло са балансирани, макар че има заплахи, например от протекционизъм, неустойчивостта на новоповящите се пазари и на финансовите пазари. Фискалните политики в някои държави от еврозоната са по-малко неутрални, отколкото очаквахме преди време. Що се отнася до развитието на инфлацията? Инфлацията, свързана с индекса на потребителските цени, беше на ниво 2% през август. През юли беше 2,1%. Общата инфлация остава малко по-висока спрямо първите месеци на годината, като отразява повишаването на цените на петрола. Структурната инфлация като цяло не е особено висока, но се увеличава, тъй като има вътрешен натиск. Тази структурна инфлация вероятно ще се увеличи в идните месеци, тъй като недобре развиващите се трудови пазари оказват натиск върху растежа на заплатите. Например, годишния растеж на надниците в еврозоната нарасна от 1,5% през 2017 година до 1,7% в първото три месече на 2018 година и 2,2% във второто три месече. Съответно, ние сме уверени, че заплатите ще се увеличават, тъй като споразуменията за заплатите, знаете, често са в рамките на две години и повече. Ние смятаме, че инфлацията, свързана с индекс на потребителските цени, ще остане на настоящите нива в идните месеци и вероятно ще достигне 0,7% и това ще бъде нивото за всяка година до 2020 година като се отразява тази динамика, нашите прогнози е, предвиждат инфлация, която изключва храните и енергетиката на ниво 1,8% до 2020 година. Като цяло, това, което се случи неодавна, оправдава нашите оценки, що се отнася до средносрочната инфлация. Съответно, на последната си среща управителният съвет реши да запази паричния стимул в настоящия му вид и да остане той е, е, на нивата, които обявихме на пресконференцията на Рига. Знаете, че там обявихме, освен това, един план за намаляване на обема на нетните изкупувания на активи е, и той да стане 15 милиарда от октомври до края на годината. Очакваме, ако се потвърдят данните за средносрочната инфлация, да приключим след това с нетните изкупувания. Това не означава, че нашата парична политика няма да бъде благоприятна, за да може основните ни очаквания, свързани с повишаващата инфлация, да се материализират, трябва да сме разумни, да сме търпеливи и настойчиви. Съответно, ние ще продължим да осигуряваме стабилна парична политика, като комбинираме три основни политики. На първо място ще даваме предварителна информация за основните лихвени нива, които ще останат на настоящите нива поне до лятото на следващата година и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира конвергенция на инфлацията, за да се постигне нашата цел. На второ място, оставащите нетни изкупувания е, ще бъдат проведени до края на тази година и накрая повторното инвестиране на големия обем придобити ценни книжа. Нашата парична политика даде своя принос за положителното економическо развитие в еврозоната. Ако вземем предвид всички мерки взети и предприяти от средата на 2014 година, нашите оценки показват, че цялостното въздействие върху растежа на БВП в еврозоната и е, върху инфлацията в еврозоната в двата случая е около 1,9% кумулативно между 2016 и 2020 година. Няколко думи за комуникацията, която провеждат централните банки. Това е темата, която вие предлагате за днешната среща. По отношение на тази тема, оповестяването на бъдещата парична политика е важен инструмент за всички основни централни банки, тъй като конвенционалните парични инструменти достигнаха своя лимит и ЕЦБ не е изключение. Оповестяването на бъдещата ни политика във връзка с лихвените нива се промени е, във времето, откакто я въведохме през юли 2013 година. Общо взето е, тази политика премина през три фази. Когато за първи път оповестихме своите бъдещи действия през 2013 година, нашата цел беше да изолираме е, финансовите условия в еврозоната и по-специално сегмента на фондовете на паричните пазари от онази нестабилност, която наблюдавахме поради онова, което се случи на паричните пазари в САЩ в резултат от небезизвестния тейпър тантрум от май-юни 2013 година. По време на втората фаза, информацията, която давахме за бъдещата ни политика, имаше за цел да укрепи ефективността на нетните изкупувания на активи. Когато изразихме своите очаквания за това каква ще бъде бъдещата съдба на лихвените нива, ние гарантирахме, че неблагоприятното въздействие на изкупуването на активи няма да бъде подкопано от някои очаквания на пазарите за увеличаване на лихвените нива в краткосрочен план. От 2018 година ние изразяваме нашето очакване, че ако данните за инфлацията се подобрят, естествено, нашите нетни изкупувания ще престанат след декември 2018 година. Вече начертахме хоризона за нашите нетни изкупувания и съответно оповестихме един план под условия за прекратяване на тези изкупувания в рамките на определен срок. Това беше изключително важно. Трябваше, освен това, да направляваме очакванията за това каква политика се очаква от нас, защото кривата на инфлацията наблюдаваме в управителния съвет, е вече близо до устойчивата цел, която преследваме. И въпреки това, тя зависи до голяма степен от структурата на лихвените нива и от очакванията за постоянната политика, която би трябвало да прилагаме до декември 2018 година. Беше важно да запазим контрол върху паричната политика и оповестяванията в тази връзка. В момента сме в един много важен етап и трябваше да уверим инвеститорите и обществеността, че ако променим нашата политика на изкупуване, ние няма да навредим на възстановяването и няма да попречим на процеса на нормализиране на инфлацията. Съответно, през юни 2018 година ние казахме, че очакваме лихвените нива да останат на настоящите си нива поне до лятото на 2019 година или поне докато е нужно, за да може еволюцията на инфлацията да отговори на нашите очаквания за устойчивост. Съответно, както казахме и през месец юли и тази година, нашата политика във връзка с лихвите ще бъде следната. Тя ще съдържа две части. На първо място, до лятото на 2019 година формулирането ще остане възоснова на календарите което означава, че ние ще продължим да изпреварваме случващото се, за да гарантираме увеличение. И на второ място, нещо, което вече зависи от държавите, ние очакваме лихвените нива да останат непроменени до толкова, доколкото е необходимо, за да се гарантира устойчиво ниво на инфлацията на нива, които са под, но близо до 2% в средносрочен план. Както се оказа, е, приравняването на очакванията на пазарите с тези на управителния съвет е, мина гладко. Новото формулиране помогна на участниците на пазара да разберат нашата реакция е, по-бързо и да променят плановете си, възоснова на които изготвят своите планове. Естествено, когато направляваме условията на пазарите, ние пък взимаме предвид и очакванията на професионалистите на пазара, но това е само част от нашата задача. Ние отговаряме за гарантирането на стабилност на цените за 340 милиона души в еврозоната, които използват еврото и правят економически решения, взимат економически решения всеки ден. За нас е много важно да гарантираме на очак... да, да гарантираме, че действаме спрямо очакванията на гражданите. Съответно, изслушванията в Европейския парламент са фундаментални. Това е канал, за да можем да чуем какво смятат хората и за да можем да им обясним каква е основата за нашите решения и как решенията засягат техния живот. ЕЦБ и Европейския парламент възоснова на установената рамка в законодателството, откликнаха на изискването за по-категоричен контрол. Естествено, не трябва да се самозаблуждаваме, че не постигнали всичко. Много е важно да полагаме много усилия, за да запазим доверието на хората. Престоят нелеки е времена. От януари 2015 година ние публикуваме редовна информация за нашите решения, взети в рамките на управителния съвет. Както показват и разговорите в тази зала, допълнителната информация, която даваме, ви дава информация не само на вас, но и на всеки, който проявява интерес към паричната политика, да се упражни по-голям контрол върху политиките на ЕЦБ. В същото време това ни дава възможност да обясняваме по-добре нашите решения, да демонстрираме, че действаме в съответствие с демократичния мандат. През последните години ускорихме своите усилия, за да разпространяваме информация по-ефективно, да стигаме до гражданите на 19, е, на 19-те страни, които са част от еврозоната и които имат очаквания относно ЕЦБ. Е, променихме нашата комуникационна стратегия. Е, аз, наред с много други мои колеги, сме участвали в около 180 събития през последните две години, като една четвърт от тях са били в образователни центрове. Ако включим тук и различни мозъчни тръстове, фундации, организации с идеална цел и не само. Ще видим, че имаме много речи, които са предоставени от наше име на всички тези форуми, много повече отколкото в рамките на самата ЕЦБ. Освен това, ние имаме различни програми за достигане до хората и целта е да се стигне до училищата до университетите, като пък те трябва да разберат каква е функцията и целта на Централната банка в една економика. Освен това, разширихме и нашия вебсайт, имаме нови инструменти за комуникация, действаме по канали като YouTube, LinkedIn и Twitter. Там, между другото, имаме 440 хиляди последователи. В заключение, Европейския парламент представлява европейските граждани и той е ключов за да разбират гражданите по-добре какви са решенията на ЕЦБ. Е, вие допринасяте за ефективността на нашата парична политика, но вашия принос не се свежда само до това. Вие като са законодатели имате роля за да гарантирате, че Европа е добре подготвена за рисковете, които споменах в началото, ако те се материализират. Видяхме, че Една регулаторна рамка е изключително важна за да се гарантира економическа стабилна обстановка в дългосрочен план. Днес, 10 години след началото на кризата, е много важно да се свърши работата, която не е свършена, а тя не е малко. Ето защо ние тъй като стигаме до края на парламентарния мандат, трябва да използваме всички възможности. За това разчитам на подкрепата на Европейския парламент, за да гарантира той, че рамката наистина ще гарантира необходимата стабилност за пазарите, като по този начин се защитят европейските граждани, потребителите, работниците и данакоплаците. Благодаря за вниманието. Готов съм да отговарям на вашите въпроси. Uh, Много благодаря за вашите думи, свързани с ролята на Европейския парламент като форум за повече прозрачност и действително ние като съзаконодател ще направим всичко по силите си, за да завършим успешно нашия мандат и нашата роля да участваме в изготвянето на закони. Искаме да, напра... да напреднем в завършването на Съюз на капиталовите пазари и Съюза. Сега искам да дам думата на Маркус Фербер от името на НП. Много благодаря, господин президент на ЕЦБ. Сърдечни благодарности от моя страна за вашите обяснения. Вие описахте положителен сценарий за економическото развитие. В същото време първите облаци на небето на конюнктурата се а, показват. Това беше тема на срещата на държавните и правителствени ръководители – Темата беше дали ще се стигне до удовлетворително решение във връзка с напускането на Великобритания. Великобритания не е въвеждала еврото, нито е имала намерение да го направи, но въпреки това искам да попитам как се подготви Европейската Централна банка за сценария на твърд Брексит и последиците му за финансовите пазари? Имате ли някакви а, договори с а, Банка в Ингланд? И дори и в случай на регламентирано оттегляне, има ли яснота за бъдещите взаимоотношения с а, Английската централна банка за клиринговите операции с а, еврото. Можете ли накратко да скицирате вашите представи за сценария във връзка с Великобритания? Благодаря. Действително, ние следим внимателно напредъка на преговорите. ЕЦБ не е част от самите преговори, така че очакваме резултатите от преговорите и едва тогава ще можем да очертаем следващите си действия. Ясно е, че Нашето желание е да не се стига до решение, което ще навреди на единия пазар. Но, както знаете, ние имаме работна група с представители на Банка в Ингланд. Разгледали сме подробно отделни части от споразумението за отегляне, но нашето действие зависи от крайния резултат, а ние нямаме глас в това. Като цяло, нашите очаквания са, че а, ще има умерено въздействие върху финансовата система с а, едно изключение а, по отношение на централния клиринг, ако се стигне до а, напускане на Великобритания без договор. Ще видим по какъв начин ще изглеждат договорните ни отношения преди това. Така че нашите взаимоотношения с Банка в са добри, следим процеса, опитваме се да се подготвим възможно най-добре, но всичко зависи от изхода на преговорите искам да допълня нещо в момента подготвяме бизнес сектора за най-лошото възможно развитие, защото има малко време и трябва предприемачите да са подготвени. Има ли такъв сценарий за най-лоши възможен случай от страна на Европейската централна банка? Както казах, очакваме крайния резултат, но апелираме към всички частни инвеститори да бъдат възможно най-подготвени. Публичните власти не могат да действат преди да се стигне до а, крайното споразумение, а ние не сме част от него. Ние не участваме в преговорите. Много Благодарим. Разбира се, ние апелираме към всички да бъдат подготвени за а, всякакви случаи и за непредвидени обстоятелства, като се надяваме а, изходът да, да бъде възможно най-добрият. Госпожа Берес. Благодаря ви много, господин председател, че отговорихте на въпроса, въпросите, които ви бяхме задали за този диалог. Искам да се върна на, на, на два елемента от тях. Първо, във връзка с последния ни е, разговор, видяхме в случая с Латвийската банка, че може да има сериозни а, проблеми и може да има ненамеса на правителството а, при такава ситуация, но в крайна сметка това има въздействие върху цялостната атмосфера и върху управлението на а, европейската система на централните банки. И за това искам да ви попитам не смятате ли, че тук е, има една правна празнина, която може да се наложи да се запълни? Вторият ми въпрос във връзка с казаното от вас в Берлин миналата седмица. Говорихте, че е необходимо да има функция на стабилизация в економиката на еврозоната. В тази връзка предложенията на Европейската комисия според това в правилната посока ли вървят и смятате ли, че е добре съветът да се задвижи малко по-активно, за да може да се доведе до край работата по тези теми до края на този мандат. Благодаря. On, on the, the first... По първият ви въпрос, какво може да се предприеме във връзка с борбата с изпирането с пари? Естествено, не може да се каже, че сегашното положение е удовлетворително. Какво прави ЕЦБ в момента? Комисията направи работна, създаде работна група, в която ние участваме и подобрихме обмена на информация между националните органи а, и надзорните органи във връзка с а, изпирането на пари. А, но а, тази информация би трябвало да се обмени в много по-широк кръг. И позицията на ЕЦБ, както сигурно сте чували от Даниел Нуи, е, че трябва да има европейски орган за борба с изпирането на пари, за да има един общ поглед върху събитията в еврозоната. Междувременно в вътрешен план ние работим върху по-добро обезпечаване на унези от нас, които а, поемат а, информацията. Но тъй като ЕЦБ не отговаря а, нито за превенцията, нито за прилагането на законодателството за борбата с изпирането на пари, нашите възможности в тази посока са доста ограничени, така че трябва да работим с комисията по този въпрос. Попитахте ме и за функцията ни по стабилизирането. Припомнихте ни речта ми от Берлин. Няма да се впускам в подробности по отделните предложения. Имаше няколко такива предложения и всяко има своите достоинства, както и своите проблемни страни. Така че на този етап е много трудно да се избере едно от всички тях. Всяко предложение в тази посока обаче трябва да отговаря на две условия, да има две характеристики. От една страна трябва да бъде адекватно и действително да има стабилизиращ ефект. и от това ще зависи неговият обем. Той ще бъде извест, изведен от това. От друга страна, държавите трябва да водят стабилна парична политика и не бива да бъдат стимулирани към поемане на повече рискове. Ако разгледаме по какъв начин се стабилизират парични пазари по-зрели от нашия, става ясно, че частният сектор поема част от риска и по този начин той се споделя. И а, в тези общности има добре развити капиталови пазари и а, рискът е ограничен, така че е, първият извод е, че а, функцията по стабилизиране и нейният а, обем ще бъде а, толкова по-малък, колкото по-развит е банковия съюз и съюза на капиталовите пазари но неприемливо би било да не се прави нищо, както по стабилизирането, така и по банковия пазар, банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. Много благодаря, господин Луке. Господин Драги, получихте писмо да. Започвам отново. Добър ден, господин Драги. Получихте писмо от министъра по европейски въпроси господин Савона, в който се казва, че трябва да се преконфигурира еврозоната по един доста революционен начин. Това са неговите предложения, защото еврозоната не е оптимална система. В момента италианското правителство е доста непредсказуемо по отношение на а, финансовите си мерки и нараства загрижеността в Германия, например, в момента има опасения, че Германия ще трябва да гарантира с около 100 милиарда в случай, че Италия се оттегли от еврозоната. Имаше запитване от двама колеги, евродепутати, които сега са членове на италианския парламент, в който се казва, че Италия трябва да поеме своите финансови задължения. Искам да попитам, не трябва ли ЕЦБ да оповестява и информация относно а, това какви ще бъдат а, задълженията по целите, а, таргетите, ако една държава напусне а, без предизвестие еврозоната и не трябва ли а, да се трансформират а, тези а, целеви задължения в а, а, държавен а, дълг които да се емитират от държавата, които да задължават държава, която напусне еврозоната, да погаси тези свои задължения по отношение на целите, така наречения таргет. На първо място това предложение, което а, вие споменахте, е много сложно и ЕЦБ няма а, право от законова гледна точка да го направи. А, но едно такова решение, Таргет 2, е система за разплащане. И ако започнем да ограничаваме плащанията, които гражданите могат да направят. Господин Луке. Нека да оставим господин Драги да се доизкаже. Аз мисля, че казах това, което... <laughs> Не казах, че трябва да се ограничи системата Таргет, Target, а казах, че позициите по а, тази система Target трябва да бъдат а, евентуално трансформирани в а, задължение, така че а, държава, която излезе от еврозоната да бъде задължена да плати тези свои експозиции. Защото в случай на излизане на една държава трябва да бъдем готови на вариант, в който правителството няма да е готово да обслужва своите експозиции по системата Target. Действително, Системата е децентрализирана и има гаранции за спазването на задълженията. Тук говорим за доста, не, доста малко вероятни а, събития а, и от правна гледна точка има и яснота. Но ако се трансформират а, задълженията, и се превърнат в задължения към ЕЦБ, това няма да е част от нашата парична политика. Ние се опитваме да водим децентрализираща парична политика, а не обратното. Госпожа Виерник, благодаря. Господин Драги, във връзка с заявлението на господин Юркен, Юнкер в контекста на изказването му за състоянието на Европейския съюз и по-конкретно това, което той каза за потенциал на еврото да стане международна валута. Какви са предимствата и отрицателните характеристики на сегашната ситуация? Как може да се постигне това и каква роля може да изиграе ЕЦБ за увеличаване на популярността на еврото в световен план. Първо, що се отнася до промоцията на еврото в международен план, това не е част от нашия мандат. Трябва да има предвид, че като цяло ролята на еврото спада в някои измерения – е, що се отнася до е, ползването на евро в международен план и по-конкретно ползването му като валута за резерв. Но е, продължава еврото да е втората най-широко потребявана валута в света. Международната роля на еврото се управлява от пазарните сили – и евросистемата не се отразява на международната роля на еврото. С напредъка в контекста на Съюза на капиталовите пазари и на Банковия съюз, най-вероятно ролята на еврото в световен план ще се увеличи. Ролята му е свързана с нашата решимост и способност да вървим напред с реформите. Разбира се, очакваме да видим какви ще са конкретните предложения на комисията и очакваме да си сътрудничим с комисията по тази тема. Искате ли да зададете допълнителен въпрос? Не. Свен Гиголд Благодаря, господин председател. Председателю, драги, в едно изказване от преди 10 дена във връзка с изминаването на 10 години от срива на Lehman Brothers, вашият предшественик Жан-Клод Трише заяви, че по-настоящем финансовата система е по... е, е сте, е, е, точно толкова нестабилна, колкото е била и тогава. Е, той е, е, говори за прекомерния ефект на лоста в сравнение с реалната економика. Вие заявявате, че ще продължите е, уверено да провеждате така наречената е, лесняваща парична политика но гражданите в Европа виждат, че тази политика има и някои отрицателни страни. Ясно е, че паричната политика има важна роля в еврозоната. И аз, нито аз, нито парламента в по-голямата си част е критикувал вашите позиции. Но не е ли добре да поговорим малко и за отрицателните последици? И моят въпрос към вас е, съгласен ли сте с казаното от предшественика си? И ако да, ако наистина смятате, че е проблем прекомерния ефект на лоста спря, спрямо реалната економика, то как може да се вземе това предвид при провеждането на политиката на ЕЦБ? А, нека първо да очертая малко по-широко картината. Трябва да се говори и за банковия отрасъл от една страна, но и за банкирането в сянка. В банковия отрасъл има значителен напредък. Банкови, банките по-настоящем разполагат с нива на капитал значително по-високи от това, което имаха по-рано. Това означава, че те са по-силни, що се отнася до своята платежеспособност, ликвидност, ефекта на лоста. И смятам, че е, няма който да било показател, е, няма нито един показател, който да не се е подобрил значително през последните няколко години. И всичко това е част от управлението на риска в банковата система. То не се е променило от е, началото на кризата. И от тази гледна точка, що се отнася до банковият отрасъл, банките са по-силни, отколкото бяха по-рано. Означава ли това, че можем да предотвратим следваща криза? Разбира се, че не, но сме длъжни да ги направим по-сигурни и по-силни. Другата важна част от системата е банкирането в сянка. В тази връзка в Европейския съюз има известен напредък – и тук трябва да имате предвид, че банкирането в сянка се увеличи доста бързо. Ако не греша, става дума за увеличение от близо 8% годишно за няколко години. И е, всъщност сега е първата година, когато виждаме някакво стабилизиране. И тук говорим за институции, които са много големи, много комплексни, много взаимосвързани и в някои случаи те извършват дейности, подобни на дейностите на банките. И по отношение на този сектор, видимостта е много по-малка. Много се прави в Европейския съюз и е, трябва да продължим но трябва да има предвид, че има и други юрисдикции, на, които, е, на чието действия сме изложени. И е, тези експозиции на е, външни юрисдикции са достатъчно значими и това означава, че би могло да се прехвърли е, криза от тези юрисдикции към нас. В Съединените щати, например, е, в последно време се намалява ролята на надзорниците. В други части на света се намалява регламентацията. Европейският съюз трябва да продължи е, да, да поддържа своята позиция, но това не го пази от влиянията на останалите части на света. Сега ще се отнася до правлението на дълга. Нещата в Европа са доста по-различни от други части на света. Частният дълг спадна и ефектът на лоста също, що се отнася до публичния дълг, той остава на високи равнища. Това, разбира се, зависи от други причини. Те или иначе ние следим рисковете ем, за финансовата стабилност изключително внимателно. Вземаме предвид е, изключително много внима... влияние. В някои отрасли на економиката колебанията са прекомерни, да кажем в, е, в търговската недвижима собственост, е, както и задлъжняването, свързано с очакване на високи печалби в определени отрасли. И като цяло недвижимата собственост в някои страни. Но и в, особено в еврозоната. Как можем да реагираме на тези явления? Ами, решенията за това вече са взети още от самото начало, когато стигнахме до извода, че не би било разумно да се променя паричната политика поради рискове, свързани с финансовата стабилност. Напротив, тези рискове следва да се регулират чрез макропруденциални инструменти и има институции, които следва да ги прилагат. Разбира се, ние можем да излезем с предупреждения а, за тези евентуални рискове. Имаме такива инструменти. А, Другото, което може да се направи, да се увеличат инструментите на разположение в контекста на макропруденциалните норми за сенчестото банкиране. Благодаря. Мигел Виегас ще се изкажа на португалски. Бих искал да повдигна един въпрос за Участието на ЕЦБ и вашето лично участие в така наречената група на 13-те. Това е група, в която участват големи банки, големи финансови групи, включително и банки, които се надзирават от ЕЦБ. Наскоро Едно разследване показа, че този тип срещи се отразяват отрицателно върху доверието спрямо ЕЦБ и повдига въпроси за независимостта и като надзорник. Затова моят въпрос е съвсем прост. Защо не спазва ЕЦБ препоръките на омбудсмана на Европейския съюз? Същия въпрос беше зададен и във връзка с Японската централна банка. Трябва да се направи така, че да се публикуват протоколите на тези срещи при закрити врата, за да може да подлежат на обществен контрол. Благодаря. Както знаете, има подробна кореспонденция и взехме предвид решението на Европейския омбудсман от, за участието в групата на 30-те, извинете. Приветстваме това предложение, което има за цел да подобри прозрачността на работата на ЕЦБ и правилата за добро управление. ЕЦБ вече е предоставила разяснение по своята позиция по темата. Първо, на, в писмото си към Европейския омбудсман през октомври миналата година и а, е, второто изявление от април 2018 година, които са на разположение на обществеността на сайта на ЕЦБ. Е, предприели сме и определени мерки за засилване на позицията на ЕЦБ. Ще реагираме и на решението на Европейския омбудсман през следващите дни. И както винаги е, до тук, отговорът ни ще бъде обществено достояние. Благодаря. Е, е, Бернар, Perdoa existência, mas isto quer dizer que... Допълнителен въпрос. Значи, ако правилно съм ви разбрал, вие казвате, че председателя на ЕЦБ ще остане пълноправен член на групата на 30-те. Правилно ли съм ви разбрал? No, I have nothing to add to what, uh, to what I said. We will... Нямам какво да добавя. Ще откликнем спрямо решението на Европейския омбудсман в едните няколко дни. Както сме правили винаги, до сега отговора ни ще е публично достояние. Благодаря. Благодаря, Бернар Моно. Sur le blanchiment d'argent. Nous avons appris ce mois-ci que la filiale en Estonie трябва да се има предвид, е, че когато се говори за работа на банката, е, трябва да се има предвид какво може да направи тя във връзка с изпирането на пари. Става дума за огромно количество е, пари. Дански банк е въвлечена. Член на вашия управителен съвет е обвинен, че рекетира основната членовете на управителния съвет на основна латвийска банка. Разбира се, е, се работи с е, процедурата на вина до доказване на противното и въпросното лице няма никакво намерение да зададе, да подаде оставка. Господин Дъмбровскис, пък сега е заместник председател на Европейската комисия в е, е, отговорен за еврозоната. Този тип на меса в е, добре функциониращите системи на национално равнище, е, чрез мерки, които не подлежат на контрол, е нещо върху което трябва да коментирате. Член на ваш изпълнителен съвет беше в покана на Еврофи голям форум на, на финансови организации. Как може да се направи така? допустимо ли е в, тази, в този контекст да се оттегля контрола върху изпирането на пари от националното равнище и да се издърпва той на европейско равнище? Какво разбирате вие под идеята за, изпира... за борба срещу изпирането на пари, без да участват в това националните органи. И също обяснете как изисквате спазването на етичния кодекс в управителния съвет. Опасявам се, че това, което казвате, си противоречи. От една страна казвате, че настоящата система е изключително незадоволителна, че е катастрофа по своя характер, само че настоящата система се основава на отделните държави. За да подобрим, за да променим нещата, би трябвало да има по-голяма координация, включително да има един а, орган за европейски въпроси. Не може да имаме и двете. Не може да имаме система, която се основава на а, нациите и без никаква координация. А, и от друга страна да искате някакъв федерален авторитет авторитет. Това е противоречието. Искам да подчертая, че ние не отговаряме за е, прилагане на законодателството във връзка с е, превенцията на финансирането на терористична дейност. Е, с тази оговорка искам да кажа, че полагаме всички усилия. Искаме да има централен орган, искаме ЕЦБ да стане федерален орган, а не орган, който се основава на държавите членки, защото е ясно, че настоящата система не работи. Благодаря. Euh, Monsieur le Président, vous, vous ne répondez pas à ma question. Вие не отговорихте на въпроса ми за господин Рипсевик. Освен това, не смятам, че има противоречие в това, което казвам за управлението и контрола на, управле... на мерките срещу изпирането на пари. Банк де Франс много добре си върши работата, а, още преди ЕЦБ да се намеси. И на Министерството също и въобще нямахме никакви проблеми с изпиране на пари във Франция. Позицията на господин Римцевич е позиция, която би трябвало да бъде разгледана от съдебната система в неговата страна. ЕЦБ не може да направи нищо повече от това, което вече тече в рамките на Европейския съд. Що се отнася до функционирането на управителния съвет, съда се произнесе. Е, има мнение, становище, че положението е подобрено. В рамките на управителния съвет, естествено, не можем да се радваме в пълна степен. Не можем обаче да пречим на съдебната система. На следващо място – да казваме, че на две или три национални банки си вършат работата както трябва, не означава, че система основана на държавите членки е ефективна. Как работи прането на пари, чрез най-слабата брънка в веригата. Как да се намеси ЕЦБ тогава? Ами как? Чрез координирана система, в която има обмен на информация. Без да има обмен на информация няма никаква надежда, че ще се справим ефективно с проблема пране на пари. Благодаря, Марко Спрецел. Президент. Господин президент, драги, 10 години след фалита на Лиман Барадас и нулевите лихви, Европейската централна банка има два а, инструмента насоките, обнародването на информация и изкупуването на активи. През юни 2018 година имаше увеличение от 41% на бюджета от еврозоната. Разполага ли Европейската централна банка с инструменти да контролира това а, огромно раздуване за малък период от време. Deutsche Bank има доста интересна история от последните години. Вие твърдите, че положението на банките се е подобрило значително. В момента Deutsche Bank има вероятност от заплаха от необслужени кредити от 7,7% равен на риска на Уникредит, италианската банка. Това означава, че политиката по стабилизиране не е повлияла благоприятно на Deutsche Bank. Deutsche Bank е купила доста италиански ценни книжа. Няма ли дисбаланс между това, което е направено за Италия, вашата родина, и направеното за Германия по отношение на този инструмент? Говори се за сливане на две големи банки, Deutsche Bank и Commerzbank. И двете банки бяха отстранени от големите борсови големите борсови индекси DAX. ще приключа. Казахте, че всяко ограничаване на Таргет 2 би разрушило паричния съюз. Възможно ли е за Германия да се окаже фатално ограничение на 1 милиард, което вече е почти факт и е достигнато. Отговора на третия въпрос е да, ще бъде фатално. Не може да имаме економически и паричен съюз, в който се правят плащания само в определена степен и след това извън съответния прак не знаем какво да правим, дайте да минем към друга валута. Така не може. Това беше отговора на последния въпрос. На втория ви въпрос. Не сте достатъчно добре информиран. Казвате, че ЕЦБ купува италиански облигации, заеми, де-факто. Не, това не е вярно. Купувани са държавни облигации според съответно съответните изисквания. Ние не разглеждаме страните на привилегировани или непривилегировани. Ние се грижим за стабилността на цените, в цялата еврозона, а не в една страна. По отношение на Deutsche Bank не коментирам отделни институции. Нека да кажа, че в еврозоната все още има банки, които имат унаследени проблеми. Това са проблеми унаследени от голямата финансова криза. В някои части на Съюза тези проблеми са под формата на лоши кредити. В други форми на Съюза, тези проблеми са във формата на така наречените активи от ниво 2 и ниво 3, е, чието девалвиране е изключително важно. И в двата случая трябва да кажа, че банковия съюз няма как да постигне напредък, ако тези унаследени проблеми не се решат. Няма да коментирам обаче отделни институции. Първият ви въпрос е свързан с рисковете за баланса. Всъщност, да, ние наистина разширихме нашия баланс и то значително. В същото време обаче има конкретни разпоредби, има критерии за допустимост които в крайна сметка водят до едно много високо качество на нашия счетоводен баланс. На второ място имаме ограничения по отношение на експозицията, на трето място има разпоредби свързани с обменните курсове и лихвените нива, така че ние сме достатъчно добре подготвени. Има и още нещо, което следва да се вземе предвид. ЕЦБ, като повечето, ако не всички централни банки, със сигурност централните банки в големите юрисдикции, носи отговорност за своите активи не в рамките на пазарната им стойност, а в рамките на амортизираната им стойност. Съответно, драстичните промени не оказват незабавно въздействие върху счетоводния баланс. Повечето от нашите активи не се разглеждат по пазарни цени. Благодаря. Fulvio Матушел. Сега, президенте. Ма, un cittadino italiano... Благодаря, господин председател. Независимо дали говорим за италиански граждани или за граждани на друга европейска държава, когато един човек чуе думите на италианския вице-премьер или пък на италианския министр на економиката, че е добре в економиката да има лек дефицит, този човек си представя Европа като една ужасна мащеха, зла мащеха, която не позволява на правителствата да харчат. На лице е небезизвестният таван от 1,7%. Може ли той да бъде обаче надхвърлен и би ли била добра идеята Италия да надхвърли този прак? Спред да в момента е 130% пункта. Говорим за края вече в Европа на така нареченото количествено облегчаване. Министъра на економиката в момента е под натиск да е, натрупа още по-голям дълг. Той не поставя ли под въпрос бъдещето на страната? Господин председател, ако позволите, ще отговоря на италиански. Както казах по време на пресконференцията преди няколко седмици, не трябва да загърбваме следния факт. Представянето на проекто бюджета е едно, а пък дебата в парламента по проекто бюджета е нещо друго. И двата елемента естествено са достатъчно деликатни по своя характер. По-настоящем не искам да изпреварвам онова, което се дебатира в рамките на правителството и в рамките на парламента на отделна европейска държава. В момента домакинствата и дружествата плащат по-високи лихвени нива, отколкото преди в резултат на съответното изявление, което беше направило, направено. От април месеца насам, с оглед на намаляването на стойността на ценните им книжа, банките са увеличили лихвите с около 20 базисни пункта голям, големите компании, които емитират облигации, в крайна сметка пък е, виждат, че е, цените падат 60 базисни пункта са по-низки цените на тези облигации. Е, искам да спомена освен това нещо много важно. Не само лихвените нива в банките нарастват. Изискванията за гаранциите е, стават по-категорични, добавят се допълнителни клаузи. Ако погледнете други страни, ще видите, че страните продължават да плащат същите лихвени нива и даже по-низки, отколкото преди. Що се отнася до домакинствата, ние наблюдаваме увеличаване на лихвените нива за тях. Е, това, що се отнася до потребителските кредити. Потребителите, знаете, в рамките на домакинствата взимат не много големи е, заеми, увеличаването е с 20 базисни пункта, а що се отнася до ипотеките, там процесът е много по-бавен. Господин Мартошел, всъщност онова, което се случи се случи поради онова не много уместно заявление. Правилно ли тълкувам аз нещата, господин Драги? Аз не мисля, че би трябвало да навлизам в подробности. Това се случи в Италия, може да се случи навсякъде в еврозоната. Благодаря. Много интересни цифри ни дадохте. Следващия оратор Лиджи Моргано. Грация, президенте, Благодаря, господин председател, за това, че сте тук. Тези регулярни изслушвания са една отлична възможност да получим информация и една отлична възможност за вас да демонстрирате вашата програма, освен това ЕЦБ по този начин придобива по-голяма публичност и така се подсилва и доверието между двете институции, Европейския парламент и ЕЦБ. Сега, по силата на същата логика на, на предишното изказване и във връзка с това, което вие казахте, нека все пак да задам два въпроса, които може да изглеждат леко необичайни – В рамките на предишни разговори забелязваме, че експертите преобладават. Техните мнения се чуват най-често. ЕЦБ в най-тежката криза успя да спаси еврото и еврозоната. От друга страна, знаем, че някои национални лидери, които са много повече национално, отколкото европейски настроени, говорят за използването на економически инструменти, които да доведат до справянето с проблемите, които пораждат цикличния характер на економиката. Ако трябва да стигна до въпроса как ЕЦБ стига до гражданите? Не говоря за мерките предприяти от членовете на управителния съвет. Говоря за други ваши служители. Когато разговаряте с обикновените граждани, какво им казвате за настоящото състояние на европейската економика? И на следващо място, какви рискове има според вас? Не, че не сте ги споменал, но какво въздействие може да има настоящата парична политика? Задавам този въпрос, защото скоро изборите за Европейски парламент ще почукат на вратата. Много от нашите граждани наистина биха желали да знаят дали не е възможно економиката да започне да се разрадства като се има предвид и какъв е международния контекст. Налагат се мита за вноса от някои държави и така нататък. Възможно ли Европа да има едно по-светло бъдеще? Ще използвам и италиански, и английски. На италиански. Мерките, които бяха въведени наистина имаха значително въздействие върху економиката на еврозоната. ЕЦБ счита, че за 4 години от 2016 до 2020 година ще сме допринесли наистина за много голям растеж 1,9% и инфлация на същото ниво. Като цяло обаче паричната политика на ЕЦБ е от съществено значение и беше от съществено значение тогава, когато липсваха други политики. Нашата политика беше безценна, когато трябваше да се гарантира излизането от кризата, преди да започнат мерките за количественото облегчаване. Ролята на ЕЦБ и естествено аз не мога да съм безпристрастен в това отношение, е, е такава, че не би следвало да бъде подценявана, но по-добре други да се изкажат. Може би други трябва да оценят онова, което направихме. Благодаря, Брайан Хейс. Uh, Благодаря. Добре дошъл на господин Драги. Вие отговорихте на въпроса на Маркус Фербер за твърдия Брексит. Ще ви задам един въпрос, който отива малко по-далеч. Наскоро Кристин Лагард каза, че твърдият Брексит ще има последици за Европейския съюз и за еврозоната. Съгласен ли сте с това? Кристин Лагард наскоро каза, че сценарият за напускане на Великобритания без договор ще има последици за Великобритания, но и за еврозоната. Какво е вашето, вашето мнение по този въпрос? Знам, че не участвате в преговорите, но въпреки това вие работите заедно с Банка в Игланд някои държави членки, включая и моята родина Ирландия, ще бъдат засегнати от напускането без договор на Великобритания. В нашата държава и в еврозоната има много задължняли държави. Но ако една държава е много засегната, като моята или други, какво според вас трябва да направи целият блок, за да облегчи напрежението вследствие от това развитие? И какво бихте посъветвали националните компетентни органи, публичните органи в онези държави членки, които могат да очакват последици от твърдия Брексит, а, отражение върху капиталовите буфери и в а, еврозоната Еврото е нашата обща валута на Ирландия, Германия, Франция, но някои държави ще бъдат непропорционално засегнати от така наречения твърд Брексит. Какво според вас би било подходящо да се направи в тази ситуация, за да се смекчат последиците от излизането на Великобритания без договор? или твърд Брексит? Господин Драги, прав сте да задавате този въпрос, но е малко рано и за това не мога да ви дам изцяло удовлетворяващ отговор. По въздействието, когато казах, че въздействието а, чрез търговията и финансовите канали няма да е осезаемо с едно изключение. Говоря за еврозоната като цяло. Това не означава, че отделни държави няма да са по-изложени на отрицателно влияние от твърдия Брексит, както вие казвате. Ирландия е една такава държава. В момента е трудно да се каже какъв ще бъде ефекта от твърдия Брексит, понеже все още преговорите не са приключени. Но дали Европейският съюз трябва да остави държавите да се справят сами с положението? Не вярвам. Една от основните ценности на Европейския съюз е солидарността. Разбира се, тук говоря от свое име. Тези въпроси не са обсъждани до сега. В момента говорим за някакви вероятности, но когато говорим специално за този сценарий, моята, моят съвет е такъв. Брайан Вие знаете, че Ирландия ще бъде засегната и ако Европейският съюз не договори достатъчни е, гаранции или резерви. И е, за нас е, тези гаранционни клаузи би трябвало да са част от преговорите. Господин Танк. Добре дошър, дошъл господин Драги. ЕЦБ води процеса, но за съжаление изостава по показателя устойчиво финансиране. Европейския парламент прие доклад, в който се иска задължително задължителна проверка, належна проверка на финансите и на клиентите на пенсионните фондове и на тези, онези, които управляват Мога ли да ви помоля да повторите? Устойчиво финансиране. Европейският парламент иска да има задължителна рамка а, за а, гарантиране а, на надежността на инвеститорите. А, има един а, интересен, едно интересно поручване а, на Схумаке наблюдение на екологичната политика – и а, там се твърди, че ЕЦБ може да подкрепи а, устойчивостта посредством а, екологосъобразни финансови мерки а, и да се включи целта на стабилност на цените. Вие сте за такава задължителна рамка за проверка а, и а, така наречените фактори ESG? А, по отношение на околната среда, социалните фактори и управлението. Основната ни цел е стабилност на цените. Казвайки това, ние подкрепяме общата финансова политика и член на трети от договорите предвижда гарантиране на високо ниво на защита и отчитане на екологични критерии. Така че ние подкрепяме политиките, които предвиждат справяне с климатичните проблеми. Така че ЕЦБ подкрепя политиките на международни форуми и се присъединихме към системата за екологосъобразни мерки ние разработваме а, общ надзор и макропруденциални мерки, свързани с смягчаване на рисковете за околната среда. Сега по нашата програма за кооперативни облигации, а, свързани с нашата програма за закупуване на активи ние не практикуваме подбор възоснова на дейността на някоя фирма. Ние по-скоро учитаме финансовия риск. Но когато говорим за конкретни действия на ЕЦБ, по отношение на програмата си за закупуване на корпоративни облигации. Ние сме, изкупу, сме изкупили голямо количество екологични облигации и процента ни в общото портфолио на екологосъобразни облигации отговаря на а, процента облигации, а, които са екологосъобразни в цялата система а, от облигации, които ние можем да закупуваме. В същото време а, ние сме купували а, об, облигации от е, Европейската инвестиционна банка. Тя също притежава голям процент такива облигации, които са екологосъобразни. Господин Нидермайер. Здравейте, господин председател. Господин президент, имам въпрос свързан с оповестяването на бъдещата ви политика. Интересуваме вашето мнение. Бъдещата ви политика касае лихвените проценти а, и това въздейства върху а, пазарите но вие можете да дадете информация за вашата а, политика и да въздействате на кривата IOT. Ако обаче се сменят а, обстоятелствата, може реакцията да не е оптимална. Тоест, а, може, ако вие забавите реакцията си, а, да се увеличат а, разходите. А, как е, смятате да оповестявате бъдещата си политика за в бъдеще? Вие казвате, че а, вие сте поели ангажимент. Ако имате ангажимент обаче, то има проблем с оптималността на вашата парична политика. Тя зависи от бъдещото развитие на економиката и повече прозрачност и, економ, и економически прогнози, на които може да се разчита, ще имат същото действие, както и вашата информ, информация. Информацията относно бъдещата ни политика работи доста добре. Винаги има очаквания, обвързани с нашия ангажимент за очакваните е, лихвени проценти, аз казах, че се очаква те да останат е, същите. Това е информацията, която е, ние даваме, при положение, че има доста други възможности и може за бъдеще да има и непредвидени ситуации. Okay. I said, with this man in June 2018, we... През юни 2018 година ние казахме, че очакваме лихвения процент да остане същия до лятото на 2019 година. но поне толкова, колкото е нужно, за да направим така, че а, нивото на инфлация да остане на нивото, което целим. Така че а, лихвения процент а, съответства на нивото на развитие на инфлацията, което ние предвиждаме. А, от една страна има информация обвързана с а, календара, лятото на 2018 година и нашите очаквания да се появят условия, които да предизвикат увеличаване на лихвения процент. На второ място ние казваме, че лихвения процент няма да се промени. До тогава, докато инфлацията остане близка, но под 2%. Това е нивото, към което ние се стремим. В този случай може да се каже, че повече прозрачност и повече информация за прогнозата ви за развитието може да играе същата роля. През последните няколко години вашият подход имаше резултат, така че се съгласявам с вас, но повече прозрачност и повече яснота за економическите прогнози ще свършат същата работа това може да е обвързано с доверието към централните банки. Ако се смята, че може да им се има пълно доверие, когато обявяват своя цел и а, всички потребители могат да са сигурни, че а, тези цели ще бъдат изпълнени а, на 100%, може да има яснота и доверие. Господин Вайцекър. Благодаря, господин председател. Господин Драги, първи въпрос е свързан с пуките, които могат да се извлекат от последното десетилетие с системата на ЕЦБ. И по-конкретно, постигнали сме оптималното при централизацията, що се отнася до участието на националните централни банки в системата на ЕЦБ. Ако гледаме от тук назад, отговорността на националните банки в някои области трябва да бъде преразгледана. В контекста на цел 2 може би е, могат да се постигнат по-добри резултати в по-централизирана система. А, а, смятате ли, че това е така и има ли нужда от съответните а, системи? А, иначе, а, що се отнася до предложението на комисията, е много важно как се разглежда а, подчинения транш в а, в активите и как се оценява риска? Thank you. On, uh, <coughs> excuse me, on your first question. Благодаря по първи ви въпрос. Да. По-рано съм готовил за централизирането на ELA, обаче сега мисля, че е по-добре да се говори за предоставяне на задачи в контекста на евросистемата. Е, решенията трябва да се вземат в евросистемата, а не в е, национален план. Тази терминология би могла да предостави аналогии, що се отнася до а, оперативни действия, а, когато се вземат решения на централно ниво. Има дистанс. Може да се обсъждат нещата и в по-големи подробности. Не всичко е твърдо решено. По-настоящем не мога да говоря за споделянето на риска. При всички положения, разпоредбите за спешно подпомагане е, с ликвидност е, се вземат на национално равнище. Ролята на ЕЦБ е ограничена до това е, да гарантира този тип подпомагане да не е в конфликт с паричните цели на банката. Както знаем, има множество правни, институционни и политически бариери, които би трябвало да се преодолеят, ако искаме допълнителни действия. По втория ви въпрос, нека да направя един по-общ коментар за безопасните, е, сигурните активи. Сигурните активи са много важни за функционирането на финансовата система и за е, банковото посредничество и неговата ефективност. Те могат да е, изглеждат различно. Първо, подкрепени от съвременни банки ценни книжа. При тях може да се работи за, чрез събиране на тези ценни книжа в една общност и след това общността да се разделя на траншове. Различните траншове се третират по един и същи начин за целите на капитала, ликвидността и експозициите, когато тези три елемента трябва да се оценяват. подчинените траншове могат а, да имат различен тип риск. Този тип опити има различни варианти всъщност. Има различни предложения, които бяха давани преди подкрепените от суверенни банки ценни книжа. Всъщност, още от самото начало имахме държавни облигации, които тогава се разчитаха като се считаха за сигурни активи. Вече те не се считат за такива и се наложи да намерим други такива активи, които да са с не по-малък капацитет. И все още не сме постигнали тази цел. Е, Хонас Фернандес Алварес. Колегата Фернандес Алварес. Добър ден, господин председател. Добре дошъл. В водните си думи представихте економиката на еврозоната като растяща отбелязала значителен растеж, въпреки че все още остават няколко месеца тази година. Говорихте за геополитически рискове. Те включват протекционизми, е, тенденции, особено в Съединените щати, както и въздействието на паричната политика на Федералния резерв поради сериозния фискален дефицит в Съединените щати, който доведе до криза в нововъзникващи економики като Бразилия, Аржентина и Турция това лято. И във връзка с казаното до тук, можете ли да кажете нещо повече за геополитическите рискове – в Турция, Бразилия и Аржентина, които могат да се отразят на сценариите за еврозоната, както и за рисковете, свързани с протекционизма и експанзивистката политика на Съединените щати в паричен план заради фискалния дълг. Дефицит там. Благодаря. Ами да видим този списък рискове. Първо, някои от бързо развиващите се пазари. Споменахте Турция и Аржентина. В а, общ план този тип рискове не са от съществено значение за перспективите за растеж на еврозоната. Има обаче отделни институции, които може да са по-силно изложени на кредитните рискове в тези конкретни страни. Като цяло обаче, това, което се вижда, разбира се, предаването на кризата може да стане проблем, но предаване от тези няколко страни към други страни би следвало една определена пътека и страните, които бяха засегнати, всъщност са страните, при които основите са слаби. Висок дефицит по текущата сметка, висок бюджетен дефицит, в някои случаи и висока инфлация. И този тип предаване на кризата стигна само в ограничена степен до други страни с подобни бързо развиващи се пазари, нещо, което означава, че не може да се счита за съществен риск за еврозоната в общ план. Що се отнася до протекционизма и увеличаването на протекционизма, е, там нещата са по-различни. Е, крайните оценки на положението са е, възможно да се направят чак когато разберем до каква степен ще се развие ескалирането на политическите мерки през следващите месеци. Има няколко измерения тук. Едното е свързано с доверието. Протекционистичните мерки са много сложни и много трудно се разбира тяхното въздействие върху БВП в различни части на света в най-общ план обикновено общото им влияние е отрицателно. Но като начало няма как да се оцени тяхното въздействие. Обявени са обаче други мерки, които не са все още приложени и трябва да се вижим, видим каква ще е реакцията на другите страни и може да се окаже, че някои от тези мерки водят до намаляване на доверието в економическия растеж. Другото измерение, което трябва да вземем предвид, е, че велигата на натрупване на стойност в днешно време е много по-комплексна от колкото беше преди години. Така че този тип мерки реално имат съвсем различно въздействие е, от по-рано, в е, зависимост от е, световната верига на предоставяне на продукция. И за това на този етап не се знае какви ще са цялостните въздействия. Но знаем, че те могат да бъдат много сериозни и трябва да сме готови, да сме подготвени, да действаме в зависимост от това, какви са въздействията на обявените мерки и на евентуалните реакции, които могат да последват. Също така ще се отрази всичко това и на работата на финансовите пазари. Като цяло, банките в днешно време изглеждат подготвени да действат в случай на бързо увеличаване на лихвите в случаи, в които има определени модели. Е, ние сме правили симулации, банките са си правили собствени симулации и се показва, че когато се увеличи инфлацията, маржа от нетните лихви също се увеличава и като цяло банките са в безопасност. Но тук трябва да ви предупредя е, че не трябва да оставаме твърде самоуверени, защото моделите, възоснова на които се изготвят тези заключения, са модели, които са били изготвени след периоди на дългосрочни ниски лихви. И там се работи с презумпция, че ам, промяната в степента, на деп... в нивото на депозитите е по-бавна от промяната в нивото на лихвите. А това не е задължително винаги е така. Нотис Мариас. Ще говоря на гръцки. Благодаря. Благодаря за думата. Преди няколко дни прочетохме информация в пресата за едно проучване, е извършено от едни економисти от ЕЦБ. Темата на това проучване е било а, извличането на полуки във връзка с фискалните мултипликатори или множители и техното използване в хода на кризата. Имам това поручване пред себе си. В него се говори за строгата фискална политика, Казва се освен това, че решението, което е взето за страните, които са били подложени на крайни економии, това решение е било изключително отрицателно. Много хора, знаете, загубиха работните си места, загубиха пенсиите си. Въпросът ми е следния. Ако наистина тези фискални множители са били погрешни, тази грешка беше спомената още през 2015 година на някои форуми. Ако наистина те са били погрешни и ако това се споделя от хора от ТЦБ, какво да направим? Често съм ви питал – Правилно ли сте изчислили тези мерки? Правилно ли е да се иска постоянно затягане на коланите, което в крайна сметка води до още по-голяма рецесия? Ако наистина се окаже, че сте били неправи, готови ли сте вие в ЕЦБ да компенсирате Гърция за е, огромното намаление на БВП, защото знаете, че гръцкият народ наистина обедня и гръцката економика на практика беше унищожена. Благодаря. Нека да спомена нещо в връзка с това, което казвате. Документа, за който говорите, не е официалната позиция на ЕЦБ. Това е един научен документ, който е, се публикува с отговорността на авторите. Има там е, уточняване на отговорността. С тази оговорка ЕЦБ ще направи оценка на програмите, които сме прилагали в Гърция и в други държави. Мога да ви уверя. Нека да не забравяме, че най-големия принос на ЕЦБ към еврозоната е да се постигне стабилност на цените. Тук ще спра, ще се върнем по тази тема, когато направим своя собствена оценка на програмата. Част от заключенията на авторите за фискалните множители, е, различните им стойности в рамките на продължителна рецесия и така нататък. Тези заключения не са уникални. Те не са част само от този документ. Ще продължа, господин председател. Съответно, продължава господин Мариус. Вие казвате, че когато разгледате това проучване на економистите и разгледате данните, с които разполагате, ще видите дали са направени грешки. Да считаме ли съответно, че ЕЦБ ще обсъди, ако се окаже, че е имало грешки, че ЕЦБ ще обсъди, повтарям, евентуални компенсации за щетите, които бяха нанесени на Гърция. Имам още малко време, казва господин Мариус. Разбирам, че не ви е лесно. Разбирам го. Разбирам, че ЕЦБ трудно може да отговори на един такъв въпрос. На следващо място пенсиите в Гърция. Вие сте част от тройката, вие самия посетихте Гърция през септември. Доказа се, че няма нужда да се намаляват е, пенсиите. На представителя на социалистите дадохте 6 минути, казва господин Мариас. Стигам до въпроса. Настоявате ли пенсиите да бъдат намалени? Макар, че това е нещо излишно. Беше доказано, че няма никаква нужда да се намаляват пенсиите с оглед на економическото и финансово положение на Гърция в момента. Отговор. Когато се направи преглед на програмите, в които ЕЦБ е участвала, ЕЦБ обърна внимание най-вече на макрофинансовите аспекти на економиката. Какво означава това? ЕЦБ вече няма да се произнася за пенсии, структурни реформи, приватизация и така нататък. През последните няколко години ЕЦБ като един партньор, макар и с един вторичен характер, се е произнасяла по тези въпроси. Нека да добавя нещо като председател на съответната работна група. Знаете, че МВФ иска да има 1% приспособяване на пенсиите, както и по отношение на данъците. Европейския съюз тук въобще няма никаква роля. Така че задайте този въпрос на други е, събеседници. Моля да, моля да замълчите. Не обсъждаме повече от тук нататък този въпрос. Не трябва да се изказвате, ако не съм ви дал думата. Господин Вулф, спонтанно изказване. Благодаря, господин председател, господин Драги. Радвам се, че ни отделяте време, за да обясните позицията на ЕЦБ. Имате само една минута, каза председателя. Глобалната финансова система след Бретън Лудс се бори с настоящата финансова криза. Спомняме си кризата от 75-та, кризата с петрола от 80-те, кризата с скандинавските банки края на 80 и 90-те. Еврото беше създадено във връзка с сценариите от Бретън Вудс и искаше да се защити Европа чрез неговото създаване спрямо долара. Когато погледнем счетоводните баланси на централните банки, ще видим, че доходността на ценните книжа е на много ниско ниво. Има изключително голямо неравенство в глобален план. Економическия растеж е неравномерен. Два въпроса – ЕЦБ разгледал ли е въздействието на намаляването на цената на, на амортизацията на ценните книжа и на второ място какви оръжия ще използвате, ако се появи нова економическа криза от подобен характер, като си има предвид, че голяма част от оръжията ви вече са използване. Благодаря, казал господин Драге. Направили сме симулации във връзка с а, едно рязко а, променяне на цените на активите. Нека да подчертая още веднъж, че банките днес са много по-силни. Те могат да а, устоят на шокове. Аз обаче предупредих да не сме твърде самодоволни и да не сме твърде големи оптимисти, тъй като има много дълъг период на ниски лихви. Параметрите в основата на различните модели са засегнати от невижданата криза и невиждания характер на спешните мерки, приложени през последните 10 години. Ограниченото доверие не е прехвърлено към а, другия сектор, а, сектора на сенчестото банкиране. Там а, видимостта не е толкова голяма. Има институции, които са много големи, които провеждат дейности, които са присъщи за банките и ги провеждат на много по-широка основа, отколкото в миналото. Като цяло ние наблюдаваме онова, което се случва. Um, e ЕЦБ разполага с инструментите да гарантира стабилност на цените. Ние не сме изчерпали целия си арсенал. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Искам да благодаря на всички колеги и на председателя Драги за този изключително оживен, интересен и полезен дебат, тази изключително интересна размяна на мнение. Преминаваме към следващата точка. Давам думата на Брайан Хейс. Благодаря на господин Драги.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 Colleagues, so colleagues, thank you very much indeed. We now... Уважаеми колеги, благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклада на Ан Сандер. Темата е, е насърчаването на използването на пазарите за растеж на МСП. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Малките и средните предприятия са гръбнака на нашата економика. Те са 99% от дружествата в Европа. Те са от съществено значение за развитието на територията, създават много работни места и то с голямо качество. Виждаме, че МСП са представени във всички отрасли, както и в отраслите на бъдещето, биотехнологиите, здравеопазването на бъдещето, комуникациите. Тези малки и средни предприятия в крайна сметка ще се превърнат вероятно в гигантите на бъдещето. Затова ние като съзаконодатели законодатели би трябвало да разгледаме специфичните характеристики на тези компании, да прилагаме принципа на съразмерност колкото може по-често. От финансовата криза насам, от 2008 година насам, ние приехме цяла лавина от законодателни мерки, които укрепиха сектора. Въведохме стрикни норми. Някои от тях създават проблеми пред функционирането на МСП. Не само малките предприятия имат проблеми, например, с получаването на финансиране. Този проблем е на лице и за средно големите предприятия в контекста на економическия и паричен съюз комисията предлага различни инициативи за диверсифициране на финансирането на дружествата и освен това предлага намирането на по-подходящи източници на финансиране за МСП. Работим по едно предложение, свързано с растежа на пазарите за МСП. Това предложение има за цел да се приспособим спрямо финансовата регулация, която приехме в последните години. Когато през 2014 година приехме пакета, познат като МИФИТ и МИФИР, ние предвидихме създаването на платформи за МСП, така наречените центрове за растеж, посветени на МСП. Комисията, освен това, тогава пое ангажимента да намали административната тежест за компаниите, познати като МСП на пазарите. Имаше регламент, който беше прият неодавна. Имаше и регламент насочен срещу злоупотребата, злоупотребите на пазарите. Тези мерки вървят в правилната посока. Аз мисля обаче, че бихме могли да отидем още по-далеч и съответно в тази връзка аз мога да предложа редица изменения. Днес обсъждаме проект на текст, за това искам да предложа редица подобрения, за да дадем възможност все повече и повече дружества да бъдат листвани на пазарите на растежа. Знаете, че и в МИФИТ, и в така наречения регламент проспект има конкретни определения на това какво представляват МСП Има различни е, списъци за това кой има право на достъп до привилегирована информация. Имам текстове в тази връзка. В текста се говори освен това за инвестициите. Предлага се да се е, изключат е, частните инвеститори. Частните инвестиции по силата на своя характер няма нужда да бъдат подлагани на определено третиране. Освен това, комисията трябва да получи мандат, за да види дали не би трябвало да се включат някои мерки в рамките на една пруденциална рамка, Искаме освен това мифит да бъде променена, за да се отчетат интересите на МСП. Като цяло идеята е да се е, отворят пътищата за финансиране е, на, на МСП, за упростяване на правилата, които въжат за тях. Това е в сърцевината на моя доклад и сега съм готова да изслушам колегите с техните предложения. Благодаря. Благодаря за представането на доклада. Сега имаме ли докладчик от името на социалистите и демократите по този доклад? Госпожа Барес. Госпожа Гилс, която е докладчик в сянка от името на социалистите и демократите, ме помоли да замествам днес. Тя е от избирателния регион на Уест Мидландс, където малките и средните предприятия са изключително важни за местната економика. И тук въпросът за финансирането на малките и средни предприятия е от особено значение а, и не е лишено от проблеми. Въпреки това, Нина Гил смята, че предложението да се разширят възможностите за финансиране на малките и средните предприятия положително, но трябва да се включат и някои предпазни а, клаузи и механизми а, да се въведат облегчения, намаляване на административната тежест, а, което да се отрази положително на растежа. От друга страна трябва да са гарантирани инвестициите. Този баланс трябва да се постигне и в тази връзка трябва да се разглежда увеличаването на параговете, както предлага нашият докладчик. Ще бъде много интересно да имаме и оценка на въздействието от страна на комисията. Когато предлагаме увеличаване на праговете за малките и средните предприятия, трябва да отчетем положението в държавите членки и винаги обсъждаме едно и също нещо, че не може да има универсален подход към малките и средните предприятия. И трябва да потърсим балансирано решение изменения, свързани с а, регламента за проспекта и а, разпоредбите свързани с а, предотвратяване на злоупотребите. А, тук Нина Гил иска да има висока степен на сигурност. И тук също така очакваме оценка на въздействието от страна на комисията особено в връзка с намаляването на срока на достъп на МСП до пазара за растеж от 3 на 2 години. И а, мисля, че а, всички ние трябва да участваме в този дебат. От името на ЕКАРЕ няма докладчик в сянка в момента. Ще се върнем на ЕКАРЕ по-късно. Някой от името на АЛДЕ иска ли да говори? Не виждам. От името на Зелените, Филип Ламбер. От името на Левицата. Ораторът говори без микрофон. СПД. Докладчик Сянка. Добре. Има ли спонтанни изказвания от страна на колегите? Преходът е труден към това досие. Има ли други желащи да се изкажат? Заповядайте. Господин председател, от всичко, което виждам, стигам до заключението, че текстът коментар, коментар без микрофон. Извинявам се, не съм достатъчно опитен като председателстващ. Е, трябваше да дам думата на комисията. Заповядайте, ако имате коментар. Thank you very much. Uh... Благодаря. На първо място комисията иска да благодари на докладчика за работата му по това изключително важно досие. Това е важно за завършването на а, Съюз на капиталовите пазари. Тази работа беше свършена през лятото. Приветстваме част от измененията, предложени от докладчика. Ще ги разгледаме. Смятаме, че някои от измененията могат да подобрят предложението на комисията – но в момента сме в начален етап на анализ на измененията. Малко закъсняхме. Бихме поискали от докладчика да ни припомни част от конкретните въпроси, отправени към нас. Ще им отговорим с радост. Така, някои друг е, иска ли да взема думата? Не виждам. Крайният срок на внасяне на, изм... за внасяне на изменения е 9 октомври. Ще разгледаме измененията на 19 октомври и ще се гласува на 9 декември. По това досие. Давам думата на Анна. Благодаря, господин председател. Стигам до извода, че по текста има доста широк консенсус, щом като няма коментари на другите политически групи, с изключение на социалистите. Внимателно изслушах казаното от госпожа Берес. Тя зададе някои въпроси на комисията. И доколкото разбирам, групата на социалистите иска комисията да отговори по няколко теми и по-конкретно въпроса, свързан с праговете, за да може да бъде позволено на повече малки и средни предприятия да бъдат допустими до тези развиващи се пазари. Надявам се, че ще имаме възможност да обсъдим нещата в повече подробности с е, докладчиците в Сянка. Ще се радвам да работим заедно. Благодаря. Thank you, Anne, for that. I think it's fair to say... Благодаря, Ан. имаше доста изменения. Исках да дам възможност на вносителите им да се изкажат защото това е част от дебата, но може просто всички изменения, предложени във вашия текст, да се приемат от всички. Крайния срок вече споменах. Ще работим по този график, за да приемем, да гласуваме по това досие на 3 декември. Сега предлагам да направим прекъсване на заседанието за 15 минути, преди да преминем към следващата точка от дневния ред, който е проект на становището относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. So, colleagues, welcome back to our... Колеги, преминаваме към шеста точка от дневния ни ред. А, именно намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. А, ще гласуваме по това досие. След разглеждането на точка 7 имаше около 120 изменения внесени, 36 от тях бяха от докладчика. Сега дам думата на Барбара Капе, нашата австрийска колега. Тя ще ни докладва за хода на това досие. Много благодаря за това въведение. В началото веднага искам да благодаря на, на докладците в Сянка. Имахме доста работа. Задачата от страна на секретарията, която получихме, бях, беше доста амбициозна. Имахме много малко време между 3 и 24 септември имахме време. Работата ни беше много интензивна. Благодаря на докладчиците в Сянка и техните екипи. Зная, че без подкрепата на целия екип нямаше да се справим. Аз съм докладчик в Сянка в а, комисията ИТРИ по също това досие а, и е, там днес се гласува, е, там се гласува това досие и беше прието с голямо мнозинство. В Австрия темата пластмасови отпадъци е много широко отразявана от а, медиите. А, знаете, че се предлага спиране на производството и употребата на редица видове пластмаси в рамките на нашите неформални заседания и заседанията на докладчиците в Сянк се постарахме да спазим принципа на пропорционалността. Знаем, че има много предприятия, 80% от тях са малки и средни предприятия, които произвеждат пластмасови изделия, трябва те да имат шанс да се приспособят към новите изисквания и да започнат да произвеждат пластмаси, които се разграждат или могат да се употребяват повторно. Така че от една страна трябва да дадем преход, да е преходен етап на тези предприятия. От друга страна, трябва да заложим на научно-изследователска и развойна дейност за разработването на нови видове пластмаси. Също така трябва да се повиши осведомеността сред населението за видовете пластмаси, които могат да бъдат рециклирани или да се използват повторно а, трябва да преминем към кръгова економика. 80% от замърсяването с пластмаси на европейските крайбрежия идват от развиващи се страни или от САЩ. Това не са европейски отпадъци. Така че трябва за Европа винаги да е в сила принципа на пропорционалност. Не бива да затрудняваме потребителите. Потребителите трябва да бъдат информирани и производителите трябва да имат шанс да отговорят на новите изисквания. Много благодаря на докладчика. Сега давам думата на Романа Томас от името на НП. Много благодаря, че ми давате думата. Искам да благодаря на госпожа Капе за нейното изказване. Действително работихме много ефективно. Имахме изключително малко време, но въпреки това успяхме да постигнем съгласие по най-важните въпроси. Искам да благодаря и на колегите от АЛДЕ и ЕКАРЕ, които бяха готови на сътрудничество. Директивата за ограничаване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда е важна както за бъдещето, така и за околната среда. Иска ми се Европейският парламент да разпознае това като важна възможност за нашата промишленост. Понякога го забравяме. Малките и средните предприятия са гръбнака на нашата економика и те са най-гъвкави, най-приспособими към новите условия на пазара. Надявам се, че новата директива не само няма да ограничи техните възможности, а и ще им даде насоки за бъдещото им развитие, което ще бъде добре както за тях, така и за всички. Както Барбара каза, Образованието и информирането са изключително важни и тук все още имаме празноти. Трябва да разберем, че информираността е проблем не ограничаващ се в Европейския съюз, а е глобален проблем, защото проблемът с пластмасите също е глобален и ограничаването на използването и забраната на определени видове пластмаса са единственият начин да се създадат стимули на производителите да преминат към други продукти. В същото време трябва да информираме обществеността. Много благодаря. Сега давам думата на Бент Лукер от името на ЕКАРЕ. Много благодаря на госпожа Капел, нашата докладчица, за становището на комисията ЕКОН по една изключително важна тема. Мога само да се присъединя към казаното от моите колеги. Работихме много добре заедно, много ефективно. Много благодаря на представителите на НП, на АЛДЕ и разбира се на госпожа Капе за тази добра съвместна работа. Интересно е, че една тема важна за околната среда беше поето от по-скоро десния политически спектър, докато социалистите и демократите дори нямат докладчик в сянка. За Екаре и за другите колеги, които споменах, Работата по това досие беше много важна и смятам, че стигнахме до добро решение как да се справим от една страна с най-важните проблеми, от друга страна да не предизвикаме непреодолими препятствия за предприятията и а, потребителите на а, подобни пластмасови а, продукти не бива да има неравнопоставеност между европейските и извън европейските производители, които внасят своите продукти в Европейския съюз. Някои а, предложения на комисията не отчитат достатъчно този аспект. Надявам се, че а, с нашите изменения поправяме тези пропуски и имам високи очаквания и съм положително настроен към ефекта от тази законодателна инициатива. Много благодаря. Сега от името на АОД дам думата на нашия бългийски нашата бългийска колега, госпожа Вюрник. Почитаеми колеги, искам да благодаря на всички, които работиха за постигането на компромисните изменения. Всички работих конструктивно и в търсене на компромис. Така че мога да кажа, че това предложение се подкрепя изцяло от нас вредното влияние на пластмасовите отпадъци върху околната среда и върху хората стават все по-очевидни. Но не само производителите могат да решат този проблем. Трябва да се променят и нагласите на потребителите. И в този смисъл не а, сме достатъчно подготвени да а, работим с а, а, рециклирани продукти. А, мисля, че а, а, трябва да последваме а, този пример на използване на рециклирани продукти. Господин Маткарти не е тук. Давам думата на господин Фербер. Спонтанно изказване. Много благодаря, господин председателстващ. Аз внесох едно изменение, свързано с разградимите пластмаси, такива, които са изработени от растителна скорбяла, която се разгражда в рамките на 6 месеца. Исках да има изключение за този вид пластмаси и се очудих, че изменението ми беше отхвърлено. Доколкото разбрах нейните обяснения, разбрах, че трябва да се забранят полиетилен и полипропилена като пластмаси, които не се разграждат в околната среда, докато други подобни на пластмаси продукти, които попадат в обхвата на пластмасите, би трябвало според мен да бъдат изключени. Те също подлежат на забрана. Според мен това са иновативни продукти, които се произвеждат в Европа и би трябвало да бъдат изключени от обхвата на забраните. Много благодаря. Има ли други спонтанни изказвания? Не виждам такива. Давам думата на госпожа Капе. Аз смятам, че това е пропуск заради ограниченото време, с което разполагахме. Разбира се, че не бива да се забраняват пластмаси, които са биоразградими. И тук ще обърна внимание на внесеното от теб изменение. Действително трябва да има ново нормиране, което все още не съществува. Според мен би трябвало с оглед на пропорционалността на предложените мерки да бъдат изключени биоразградимите пластмаси от обхвата на продуктите, които подлежат на забрана. Но Темата е много важна. Мненията са много важни. 500 милиарда тона пластмаси попадат всяка година в океаните. Те заплашват а, а, хората, околната среда, а, влизат в хранителната верига. Очудих се, че все още има хора, които не се интересуват от това но заплахата от пластмасовите отпадъци е очевидна. Опитахме се да се свържем с Комисията по околна среда и действително успяхме в екип да подготвим едно добро становище. Господин Фербер каза, че сме отхвърлили неговото изменение, ще променим становището си. Действително, неразградимите пластмаси трябва да бъдат забранени, но ако има биоразградими пластмаси, това са действително новаторски продукти, които не бива да се забраняват. Много благодаря, Барбара. Сега нека да преминем към седма точка от дневния ред. Защита на лицата, съобщаващи за нарушение на правото на Съюза и давам думата на докладчика по това становище Мигел Вегас от името на ГУЕ. Благодаря много. Съвсем накратко. Графикът беше малко а, неподходящ, тъй като поради лятната вакансия не разполагахме с достатъчно време е, да проведем достатъчно широк дебат по темата. Но като цяло, е, темата среща широка подкрепа. Говорим за директива, опитваме се да намерим някакъв общ вариант, който да зачита позициите на всички. И точно това се опитваме да направим. Не казвам, че това е възможно във всяко едно отношение, но това беше желанието ми като цяло. При всички положения има голямо съгласие по темата. Видяхме колко важни са хората, подаващи сигнали за нередности при последните скандали. Оттам нататък трябва да се запълни правната празнота, която съществува по отношение на тяхната защита. Има един-два елемента, които са малко по-спорни, но като цяло успяхме да намерим формулировки, които предполагам ще бъдат широко подкрепени. Основният елемент е свързан с иерархичната структура и до това, доколко а, достъпа до външни канали за подаване на сигнали трябва да е зависим от това дали а, човекът вече се е опитал да се свърже и да подаде сигнал вътрешно в съответната фирма или организация. Въпросът е, че е, принципно е добре да се разрешават проблеми вътрешно е, в фирмите, но трябва да си даваме сметка, че в много случаи такава възможност на практика липсва. И за това трябва да се предостави някаква сигурност за лицата, подаващи сигнали за нарушения, този тип ситуации, за да може наистина да изберат най-ефективния начин да подадат своето оплакване. Иначе, е, да, добре, нека да, да се иска от тях да обяснят защо по вътрешните канали според тях този проблем не може да се реши. Другият важен въпрос е свързан с поверителността и анонимността. За нас идеята за поверителност беше важна. Платформите, към които се подават сигнали, трябва да защитават поверителността на, личните, на личната информация на подалия сигнал. Има и други предложения. Приложното поле беше намалено, за да се даде възможност на държавите членки да имат някакъв марш за мерки на национално равнище. Но, що се отнася до отговорността на нашата комисия, смятам, че а, разполагахме с достатъчно пространство за действие. Иначе, мисля, че е добре да се изясни механизма, по който се определя дали дадено лице е, подлежи на защита по мерките от директивата. Разбира се, държавите членки следва да приемат собствените си правни норми. Иначе, да, плурализъм е, е начинът по който работим. Няма как да се постигне пълно единодушие, но а, има широко съгласие и затова благодаря на всички, които работиха по тази тема. Благодаря ти, Мигел. Политическите групи Вернер Лангер, НП. Вернер Ланген. Благодаря, не споделям оптимизма на докладчика. Нямахме никакво време за да обсъдим компромисните изменения. Те просто ни бяха пред, представени, нямаше средства, среща на докладците в Сянка, беше тюркоазена седмица, така че усилия да се достигне до някакво общо мнение, както каза докладчика, според мен нямаше, просто ни бяха предложени. така че аз предлагам да се срещнем още веднъж и да обсъдим още веднъж компромисните изменения, защото ние бихме гласували с против 6 от тях. Ще дам няколко примера. След обсъждането на досиетата от Панама и събитията в Люксембург, че трябва да има по-висока степен на защита на лицата, подаващи сигнали. Трябва да има възможност за по-висока степен на защита в случай, че няма анонимност. В противен случай, ако има анонимност, няма нужда от защита. А, освен това, когато лицата трябва да се, обсъж... да се обръщат към а, институции, трябва да има някаква процедура за това. Трябва да има дефинирани пътища. А, ние сме и против някои формулировки 57 мо изменение. А, там а, се казва particularly с особено това е дума, която не носи никаква информация. А, за сроковете също няма яснота. Комисията предвижда 3 месеца, ние искаме няколко седмици. А, когато а, има официален доклад от властите, се дава възможност на вносителя на сигнала да го провери какво ни казва това за разбирането за държавност. Ако вземем такова решение, то има възможност за всякакви видове клевета и държавна сигурност а, от бившото ГДР не е далече. А, ситуацията много напомня за това. Така че от наша гледна точка а, има 6 проблемни компромисни изменения. А, ние предлагаме да се обсъдят още веднъж. В противен случай ще гласуваме против. Благодаря, господин Кофот. Има думата. Благодаря, господин председател. Групата на социалистите и демократите горещо приветства при е, предложението на Европейската комисия. Всъщност от доста време призовавахме за такова предложение от LuxLeaks е, е, до документите от Панама, до изпирането на пари на Дански банк. Всичко това стана обществено достояние благодарение на хора подали лица за нередности, Обаче защитата на, на подаващите сигнали е, все още не е гарантирана в Европа. Включихме допълнителни елементи, задължаващи държавите членки да си сътрудничат в е, тази област, защото работата ни в съответните комисии, разследващи тези а, е, разкрития, е, стигна до заключението, че държавите членки не си сътрудничат достатъчно и не си обменят информация. Необходимо е подробно обмена на информация. Също така, системите за подаване на информация трябва да гарантират поверителност за подалия информация. И да се а, е, а, пази самоличността и сигурността на тези хора и да има яснота за това какви са сроковете за действие а, след подаване на информация. До една седмица да се подаде, а, е, е, да се изпрати писмо, удостоверяващо получаването на информацията и до 4 предлагаме ние да се даде официален отговор а, на подадената информация на а, лицето, което я е подало. И ние бихме искали процесът да е по-добър. И както Верна Ланген, а, колегата Вернен Ланген каза, на, не беше лесно, но се надявам, че заедно ще успеем да постигнем резултати. ОТКР. Благодаря на докладчика за опита му да се намери равновесие. Но 183 са подадените изменения и това показва, че има различни позиции за това до каква степен и как трябва да бъдат защитавани подаващите сигнали за нередности. Тъй като това е становище, трябва да се придържаме към компетенциите на тази парламентарна комисия и да работим по економическите и финансови измерения. Нашата политическа група смята, че не е пропорционално да се е, заличат процедурите за вътрешните канали за подаване на сигнали. Освен това, е, смятаме, че в различните отрасли има различни възможности за подход. Радвам се, че моите измерения са подкрепени. И така съм за защитата на подаващите сигнали, но смятам, че политическата ни група трябва да се въздържи при крайното гласуване. Благодаря, господин Залер. От Алде няма желащи да се изкажат. Моли. Само една минута. Добре. И аз бих искала да благодаря на Мигел за работата, която свърши. Иначе да, съгласна съм, че поради графика на Юри нямахме време да обсъдим нещата, но това не зависеше от нас. Подкрепяме предложението на докладчика. Подаването на сигнали не трябва да е само в контекста на работното място, трябва да има защита и в частни, и в обществения отрасъл е, и да има защита там, където това е в духа на закона. Да има възможност за подаване на сигнали външно, ако се смята, че вътрешно това не може да стане. Трябва да има защита срещу наказателните мерки, срещу подаващи сигнали и срещу членове на тяхното семейство. Затова поверителността е важна и накрая важно е да им се предоставя информация, защото много често те нямат представа какво се случва с подадената от тях информация. Смятам, че е важно ЕНП да си помисли е, да даде подкрепа, а не да остава от грешната страна на историята. Thank you very much. Now we give the floor back to the rapporteur. Благодаря. Давам думата на докладчика. Съвсем накратко. Да, графикът съвсем не беше идеален на практика нямаше възможност да има достатъчно заседание на докладчиците в Сянка, поради причините, които вече бяха споменати. Но е много важно да откликнем на очакванията на гражданите. Всички си спомнят атаките, хората загинали при трагични обстоятелства, случаи, които изискват да реагираме. Не можем да отлагаме нещата. Говорим за директива. Така че мисля, че нещата са ясни. Директивата трябва да бъде прията от Европейския парламент и ако това стане, това ще подаде един важен сигнал – И така, изпращаме силен сигнал, но даваме възможност на държавите членки да адаптират правните си норми спрямо ситуацията в своята страна. Трябва да се запълни тази празнота в правните норми. Благодаря. Благодаря на докладчика. Ще гласуваме незабавно. Вернер. Още веднъж искам да помоля да отложим гласуването по това досие за защита на лицата, гласуващи и подаващи сигнали, защото между докладчиците в Сянка нямаше възможност за размяна на мнения. Моето искане е да се отложи гласуването за следващото заседание. Thank you. Uh, I understand that... Благодаря. Разбирам, че както за съжаление често се случва, имаме ограничения във връзка с работата във водещата комисия. На лице е риска нашето становище да остане безгласна буква, тъй като бихме го приели твърде късно. Затова бих призовал да преминем към гласуването още днес, макар че вероятно сте прав, когато казвате, че би трябвало да си дадем повече време. Не знам дали се налага сега да направим кратка пауза. Надявам се, че не се налага. Започваме с гласуването. Моля да направим пробно гласуване. Сложете си картите в машините и нека да направим пробно гласуване. Any? Still three members. Two. Още трима, двама. Още един. Край на пробното гласуване. Започваме с първия вод. Пруденциални изисквания към инвестиционните посредници. Докладчик Маркос Фербер.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 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф, за, против, въздържали се, приема се. Компромис ФА, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г, за, против, въздържали се, приема се. Компромис ГА, Прав сте. Прав сте. Първо, първо Г. Компромис Г. За против въздържали се приема се Г. А. За против въздържали се приема се. Компромис Х. За против въздържали се приема се. Устно изменение по искане на зелените. Вие възразявате, така ли? Искам да видя дали има достатъчно гласове, подкрепещи възражението. Господин Гиголт, искам да подчертая, че имаше достатъчно време за проверка. Вие не действате колегиално спрямо това изменение. Имахте достатъчно време да направите проверка. Компромис И за против въздържали се приема се. Компромис Й за против въздържали се приема се. Компромис К за против въздържали се. Приема се изменение 294 за против въздържали се. Приема се 295 за против въздържали се. Приема се компромис L за против въздържали се. Приема се компромис Q с устно изменение към него за против въздържали се. Приема се Гласуваме по изменението на комисията с измененията към него. Начало на гласуването. Извинявам се, днес наистина не съм във форма. Защо? Защото тук има различни цветове. Аз предлагам да се върнем към цветовете, с които сме свикнали. Сега не разбирам кое се покрива, кое не се покрива. Нищо. Моя е вината. 37 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 38. За, против, въздържали се, приема се. Първо. За, против, въздържали се, приема се. 4. За, против, въздържали се, приема се. 53. За, против, проверка по 53-то начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 50... 23 на 18 са гласовете. 54-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Мисля, че мнозинството е същото. Свен, искаш ли проверка? Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 19, 56 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме по предложението на комисията с измененията към него по именно гласуване и начало на гласуването. Още един колега трябва да гласува. Край на гласуването 33 гласа за 8 против, въздържали се няма. Гласуваме по решението да започнем междуинституционални преговори. Начало на гласуването, което е поименно. Край на гласуването. 34 класа за, 8 против, въздържали се няма. Поздравления за докладчика. Преминаваме към втората част която се нарича Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници. Изменение 30, то отпада, така ли? Значи направо отиваме на компромис Q. За против въздържали се, приема се. Компромис А. За против въздържали се, приема се. Изменение 35. За против въздържали се, приема се. 15 на Юри. За против въздържали се, за, за социалистите, против въздържали се, приема се. 16 на юли за, против въздържали се, приема се. 36 за, против въздържали се, приема се. Компромис Б, за, против въздържали се, приема се. Компромис С, за, против въздържали се, приема се. 22 на Юри за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 на Юри за, против, въздържали се, приема се. Юри 24 за, против, въздържали се, приема се. Юри 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, не виждам зелените. Имате ли позиция? Проверка. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 20. След това отпадат. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Компромис. Къде е сега?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 Проверка по 181 начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 23 за, 21 против, 182 за, против. Тази страна на залата не вдига ръце. Проверка. Мисля, че подкрепяте изменението на Свен, но така или иначе, нека да проверим. Гласуването приключи 22 на 16. Юри 50 за, против, въздържали се, отхвърля се 183 за, против, въздържали се, отхвърля се 184 за, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Юри 51 за, против,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 6, Юри 6 за против въздържали се. Приема се 1 и 17 за против въздържали се. Приемат се 18 за против въздържали се. Приема се Юри 7 за против въздържали се. Приема се Юри 8 за против въздържали се. Отхвърля се 19 за против въздържали се. Приема се Юри 9 за против проверка. Начало на гласуването по Юри 9.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 Юри 12 идентично с предходното. 23 за против Алде. Добре. Начало на гласуването. Не разбирам дали Алде са за или против. Край на гласуването. Равен резултат. Отхвърля се. Добре, че проверихме. 24 за против въздържали се отхвърля се 25 отпада същото въжи за второ трето и 26 отпадат отиваме на 27 за против проверка по 27 начало на гласуване край на гласуването Приема се. Юри 13 за. Против въздържали се. Приема се. 28 за. За. Против. Проверка по 28. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 на 23. 29 за против въздържали се, отхвърля се. Компромис R за против въздържали се, приема се. Четвърто за против. Проверка по четвърто, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 24 на 19. Гласуваме по предложението на комисията с измененията към него. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 35 гласа за, 9 против, въздържали се няма. Гласуваме по решението да започнем между институционални преговори, начало на гласуването. Поименно гласуване. Край на гласуването. 35 гласа за, 9 против, въздържали се няма. Поздравление за докладчика. Преминаваме към проектостановището, свързано с определени пластмасови продукти. Докладчик Барбара Капел. Компромис А. За, против, въздържали се, проверка. Предполагам, че се приема. Нека се пак да видим какви са мнозинствата. Край на гласуването. 34 за, 10 против. Приема се. Изменение 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се. Мисля, че мнозинството е същото и се отхвърля. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото е оттеглено, 88 за, против, въздържали се, отхвърля се, 18 е изтеглено, 89 за, против, въздържали се, отхвърля се, 90 за, против, въздържали се, отхвърля се, 91 за, против, въздържали се, отхвърля се, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинявам се, пропуска е мой. 92 за. 92. Връщаме се на 92 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 20 го гласувахме. 20 го гласувахме. Можем да повторим, но 20 го гласувахме. 93-то е изтеглено. В нашия списък 93-то е изтеглено. Изтеглено ли? Казвам ви, изтеглено е 93-то, гласуваме по 20-то. Някой поиска да гласуваме пак, включително от тази страна на залата, така да бъде. За, против, въздържай се, отхвърля се. Компромис Д вече не съществува. Гласуваме по устно изменение към член 7а нов. Изменение 94 с устно изменение към него. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега по оригинала 94-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се. Проверка по 95-то. Край на гласуването. Приема се 96. Трябва ли да се гласува? За, против, въздържали се, отхвърля се 97. За, против, проверка по 97. Ясно е, че се отхвърля. Край на гласуването. 98 за, против, въздържали се. Вие сте за. Проверка по 98. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 99 за, против, Нека да проверим 99-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 21 до 20 е оттеглено. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се, 102 за, против, въздържали се, отхвърля се, 103 за, против. Нека да гласуваме. Стори мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да гласуваме електронно 108 изменение. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се с 31 на 13 гласа, 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 и 110 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, бих казал, че се приема. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис И за,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 Нека да гласуваме електронно по изменение номер 1. Край на гласуването. 119 and 120. 119 и 120 изменения са оттеглени. На вашия въпрос отговарям. Изменение номер 2. За. Против. Въздържали се от. Приема се. Компромис и от. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43. За против. Нека да гласуваме електронно по 43-то изменение. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Компромис К. За, против, въздържали се. Приема се. 47-мо изменение за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис Л. За, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против. Нека да гласуваме електронно 52 изменение. Край на гласуването. Приема се. 53 за, против въздържали се, приема се. 54 за, против въздържали се, приема се. Компромис Н за, против въздържали се, приема се. 57 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис О за, против въздържали се, приема се. 60-то изменение за, против. Нека да гласуваме електронно 60-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 20, 61 за, против, въздържали се. Отхвърля се 62 за, против, въздържали се. Отхвърля се 63 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис П за, против, въздържали се. Приема се 68 за, против, въздържали се. Отхвърля се Нека да гласуваме по предложението на комисията с измененията. Гласуваме електронно. Край на гласуването. 25 за, 19 против, Един въздържал се, приема се. Поздравление на докладчика. Сега гласуваме Становището на Мигел Виегас за лицата подаващи сигнали. Компромис А. За, против. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. За, против. Не виждам как гласуват Е каре. Сега гласуваме компромис Е електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 26 на 19 гласа. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г. За. Против. Нека да гласуваме електронно компромис Г. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа на 18. Компромис Хаш. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис И. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 171. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Йод. За, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Струва ми се, че се приемаше, но нека да проверим. Гласувайте, моля сега.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 21 на 21 гласа отхвърля се. Компромис М. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 201 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 206. Нека да гласуваме електронно. 206 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 гласа против на 20 за. Изменение 22. За, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Равен брой гласове. Отхвърля се. Изменение 23. За против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. 23-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 гласа против на 19 за. Компромис Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 изменение за. Против. Въздържали се. Гласуваме електронно 27 изменение. Край на гласуването. Приема се с 25 на 17 гласа. Компромис О. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис П. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 35. За, против, въздържали се. Приема се. 36-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение за, против, въздържали се, приема се. 38 изменение за, против. Нека да гласуваме електронно по 38 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40. За. Против. Нека да гласуваме електронно по 40-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 и 21 гласа. 41. За, против, въздържали се. Приема се 42 за, против. Нека да гласуваме електронно 42 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 гласа против, 21 за. 43 за, против, въздържали се. Е, НП по 43-то изменение Отхвърля се 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46 за. Против. Нека да гласуваме електронно 46-то изменение. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 47 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 48 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Против. Гласуваме електронно 49-то изменение. Приема се но нека да проверим. 33 гласа за, 10 против, приема се. 50-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 отпада. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за. Го е за 56-то изменение ли сте? Против, въздържали се, приема се. 57 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 60 за. Против, Нека да гласуваме електронно по 60-то изменение. Струва ми се, че в групите имаше движение. Може би се лъжа. Не, отхвърля се 22 на 21 гласа. Изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против,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 Край на гласуването. Отхвърля се. С 23 гласа против 21 за. 85-то изменение за. Против. Нека да гласуваме електронно под 85-то изменение. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за, 21 против. 87 до 90 изменение гласуваме амблок. За, против, въздържали се, отхвърля се. 4,91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против. Нека да проверим 92 изменение. Гласувайте, моля. 92.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 Гласуваме амблок от 96 до 102 до 100. Значи 96 до 100 Съдно нали, за против, въздържали се, отхвърля се. 100 за против, въздържали се, приема се. 100 и, и изменение 100 беше вече в блока, който гласувахме. Нека да гласуваме изменение на место, защото не беше ясно. За, против, въздържали се, отхвърля се. първо и 102 изменение гласуваме амблок. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по текста с измененията електронно. Гласувайте, моля, сега. The vote is closed. Край на гласуването. 24 гласа за, 15 против, 7 въздържали се. Доклад се приема. Поздравление за докладчик. Сега предавам председателството за съвместното заседание на Комисията по парични въпроси и Комисията по